We will continue our meeting. Продължаваме заседанието. Е, пристъпваме към 21 точка от дневния ред. Предложение за регламента на Европейския парламент и на съвета за изменение на статута на Съда на Европейския съюз чрез увеличаване на броя на съдиите в общия съд. В момента докладчикът господин Мариньо и Пинто не присъства, но днес неговата роля ще бъде изпълнена от госпожа Делво, заместник-председател на нашата комисия. Имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Веднага искам да заявя, че не съм докладчик и нямам и намерение да ставам в момента е, съм временно изпълняващ длъжността, защото господин Марио и Пинто просто отсъства. Е, може би следва да напомня, че в момента е, извършваме второ четене на доклада и е, графикът е много сгъстен. Ако парламентът иска да каже своята дума по този въпрос, би трябвало да гласуваме доклада или измененията по него или позиция по време на второто заседание в Страсбург през октомври, най-късно. В е, противен случай срокът ще изтече и е, позицията на съвета ще се приеме без е, ние да имаме възможност да се произнесем по нея. Аз не разбирам португал... португалски, затова няма да ви представям доклада в неговата цялост. Получихме измененията на докладчика тази сутрин на английски, така че мога да ви запозная с тяхното съдържание. Има много изменения. Като цяло можем да ги съсредоточим около 6 точки. Първо, господин Марини Пинто предлага в мотивите да заличим всички позовавания на увеличението на натовареността на съда, недопустимите срокове, е, които са посочени, е, сложността на делата и така нататък. Всичко, което увеличава тежестта на работата и я осложнява. Докладчика предлага тези мотиви да бъдат заличени. А също така и мотива, който посочва необходимост от увеличение на броя на съдиите. Това е което се отнася до мотивите. Сега по самите членове той предлага изменение, като твърди, е, че в общия съд може да има максимално 40 съдии, е, за сметка на което обаче общия съд винаги трябва да обосновава е, необходимостта от допълнителен съдя. Е, е, докладчика предлага да има 19 допълнителни е, съдии и заседатели, както и да се увеличи състава на деловодството и на службата писмени преводи. Така че всеки съдия в момента, вместо трима помощник съдии в момента, ще разполага с четири последствие е, докладчика предлага да създаде съместен специален комитет между комисията и парламента, за да се разгледа е, функционирането на европейското правораздаване е, с, друго изменение се предлага комисията да осъществи скрутани, т.е. Е, да се запознае с функционирането на всички правораздавателни органи в Европейския съюз, както това се отнася за държавите членки на съвета на Европа. Има изменения, които засягат процедурата по назначаване. Тук докладчика иска да включи Европейския парламент – предлага и е, начин на назначаване по условие на което дадена държава членка има право да е, назначи съдя, е, но това да бъде решение на държавата членка, но винаги трябва да се иска мнението на Европейския парламент да се предлага кандидатура на съдя мъж и на кандидатура на съдя жена. Това е като цяло съдържанието на измененията, така както аз лично ги прочетох. Мисля обаче, че всички политически групи е, ще имат възможността да се запознаят в повече подробности с тези предложения. Е, това е моята задача на заместник на господин докладчик. Thank you. Председателя, благодаря. Госпожа Регнер. Благодаря. Благодаря и за презентацията. Е, тези всички изменения са много интересни. Искам обаче да ви напомня следното. Това е досие, с което отдавна вече се занимаваме, така че времето напредва. Ние гласувахме през миналия мандат на доклада Тайн и тогава съветът действа. Имаме сега е, позицията на съвета. Съветът иска да се удвои броя на съдиите. Къде се намираме? Намираме се в една фаза, е, в която трябва да внимаваме за времето. Трябва ще видим какво предлага парламента, т.е. много трябва да внимаваме какво ще предложи парламента. Имаше разговори с Люксембургското председателство, аз също очаквах. Е, говорихме с хора, които отдавна се занимават с темата и наблюдават развитието на нещата. Аз не смятам, че е много хубаво да се отвои броят на а, съдеите, но съм от друга страна доста прагматична. Тоест, трябва да се отговори на въпроса, искаме ли бързо решение на въпроса или пък искаме да променим позицията на съвета чрез изменения. Тога това означава дълги преговори с съвета преговори, които вероятно, в които вероятно съветът ще се наложи. Много е важно да застъпим аспекти, които като, за нас като Европейски парламент, парламент са важни. Подкрепям предложенията, които представи госпожа Телво, а именно балансиран, т.е. баланс между мъжете и жените съдеи в съда. Това е в унисон с договорите, а и за нас като парламент това е важно. Това е нещо, което го няма в позицията на съвет. Едно друго съображение. Необходимо е Европейският съд да работи ефективно в интерес на гражданите, да издава бързо решенията си, да работи компетентно, делата да не се протакат. Така че за това е хубаво да се увеличи броят на съдиите. Това е аргумент. И ако продължим този, тази мисъл, ако подкрепим отвояването на съдиите, ще е необходимо, според мен, да въведем клауза за преразглеждане на ситуацията. Тоест, там съвсем точно трябва да се казва, че това решение да се отвои броя на, броят на съдиите е най-правилното решение – почиващо на задълбочен анализ. Според мен прагматично е да последваме съвета в неговото предложение. Но, естествено, това не е единственото предложение, единствената възможност. Моята политическа група не смята, че е оптимално да се отвоят, да се отвои броят на съдиите, но при създадените обстоятелства това е най-доброто. Госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. Не сме. Ситуацията не е идеална. Много от нас биха искали да се приеме от съвета решението на предложението на, съвет, на Европейския парламент представено на първо четене, а именно увеличаване на броя на съдиите с 12 съди. Но това не е така. Е, съвета играе своята роля при вземането на решенията и използва това. Мисля, че линията, която предлага госпожа Реднер, е разумна. Трябва да я обсъжда, обсъдим. Аз не съм сигурна дали има нужда от една такава реформа. Не зная дали е, трябва да се премахнат наистина тези а, предложения, в които се говори за бързината за издаване на решения и за а, е, голямото количество е, дела, които заливат съда. Според мен е много важно. Наше задължение е да осигурим правилното функциониране на съда, да осигурим съда с необходимите му ресурси. Така че тук наистина имаме две възможности. Или подкрепяме първото, позицията от първо четене на парламента, ще искаме задълбочен анализ на нуждите на съда. Мисля обаче, че няма да получим нещо повече от отвояване на броя на съдеите. Преговорите за съвета ще са много, много трудни. Може да поискаме оценка на прилагането на реформата. Време е да да време е да заострим вниманието си върху правораздаването в Европейския съюз. Важното е да не затънем в ситуация, в която ние да не може да повлияем на качеството на реформата, а съвета да се наложи с отвояването на броя на съдеите. Важно е съда да функционира добре и реформата да бъде проведена правилно. Господин Кастер. Увеличаването на броя на съдиите може да бъде осветлено по различни начини, но искам да ви напомня следното. Ние всички знаем, че европейската институционалност не е в най-доброто в най-добрата си форма в момента. Знаете всички каква дискусия тече в Европа в момента. Така че един основен стълб на европейския конструкт е правната система. Върховенството на, живо... на закона трябва да е осигурено в Европа. Това ще осигури стабилността в Европа. Затова трябва да се насочим към прагматично решение. И затова смятам, че трябва да подкрепим предложението, което ни е представено. Госпожа Регнер вече каза въпроса за квотата за мъжете и жените. Аз съм тук за една твърда квота. Ако нямаме твърда квота, Ако нямаме баланс между мъжете и жените, би трябвало да имаме възможност за действие, ако нашите предложения не бъдат приети. Освен това, смятам, че трябва да има съдълбочен анализ за нуждата от увеличаване на броя на съдиите. Господин Лабрантан. Е, Благодаря, господин председател. Европейският съюз е, е насред морална криза поради множество фактори. Естествено, на лице е кризата с бежанците, има доста разногласия между държавите членки, които показват немощта на Европа и невъзможността да се справи с един външен проблем като този. Има проблеми в земеделието. Във Франция земеделците са изцяло против Европейския съюз. Аз сам полагам усилия и в четвъртък ще се опитам да ги успокоявам. И най-сетне идват проблемите с съда на Европейския съюз като иллюстрация на тази нравствена криза. Контекстът тук е, че има подозрение за фаворитизъм, което тежи е, във връзка с съда и което е било разгласено от френския печат. Е, не можем е, това съмнение да го оставим да съществува. Дължим отговор. Констатирам, че е на лице такова съмнение и много съжалявам за него. Стремим се да удвоим броя на съдиите. Все още не разбирам какви са причините за тази идея. Е, подобно на докладчика господин Пинто, смятам, че натовареността на съда не оправдава подобна радикална мярка. Съветът е, се опитва е, на сила да наложи своята воля, вижда се доколко уважава парламента Имам две съображения. Първо, ако правилно разбирам, първото четене е било през 2011 година, още в предишния мандат и там проектът е бил различен в сравнение с този, за който говорим днес. Така че в процесуално отношение има флагрантно нарушение на процедурите в парламента. И второто ми неблагоприятно съображение е, че днес откриваме, че докладът на господин Пинто, написан на португалски, не е е, преведен. Не можем да вземаме отношение към непреведен доклад. Е, измененията са е, дадени на английски, това е малко по-добре, обаче докладът все пак не е преведен. По същество, повтарям, убеден съм, че не е необходимо да се отвоява броят на съдиите. Е, чухме това, когато проведохме изслушване в нашата комисия с съдиите. Самите те твърдяха, че такова увеличение на бройката не е необходимо. Е, мисля, че е разумно решението, което предлага господин Пинто. Е, съгласен съм с много от неговите предложения трябва да се махне непрекъснато то споменаване на увеличаващата се натовареност на съда, може би е, има хляб в идеята да се назначат допълнителен брой референти, за да помагат на съдиите. Също така да се създаде е, комисия, която да се занимае с функционирането на европейското правосъдие и също така да се помисли за по-голямо уравновесяване на представителството на двата пола е, в съда. Е, но общо взето това а, е, трябва да направим. И сега следва да се произнесем. Другата възможност е под натиска на съвета да отстъпим и да се примирим. А аз предлагам да защитим една разумна позиция. Има разумна позиция, която ни е предложена. Предлагам да защитаваме до край. Thank you very much, uh, Mrs. Reda. Благодаря, госпожа Реда. Аз мисля, че една от е, важните точки са повдигнати от докладчика по силата на измененията. Някои от експертите вече ги подчертаха. А именно увеличението на броя на съдиите ще доведе е, до увеличение на ефективността, ако пропорционално бъде увеличен и персонала. И затова искам да попитам, ако решим да отвоим броя на съдиите, дали тогава е, нашата комисия ще бъде готова да поиска пропорционално увеличение на персонала? Защото е важно да кажем, че каквото и да е решението ни по броя на съдиите, е, реформата трябва да постигне целите, които се състоят в увеличение на ефективността и на скоростта, е, с която се взимат решения от този съд. Председателят, благодаря. Госпожа Анибол. Благодаря, господин председател. Е, въпросът е много сложен. Ние обсъждаме този сложен въпрос от доста време. Някои от нас наскоро посетиха съда и всички съдии бяха ясни, е, че са претрупани с работа, че сроковете са дълги. Мисля, че повечето от депутати в тази комисия ще се съгласят, че е необходимо нещо да се направи, защото по този начин се дискредитира цялата система. Ако съдът не функционира както трябва, ако решенията се постановяват с голямо закъснение, трябва да се занимаем с този въпрос – въпреки това обаче не смятам, че трябва да продължим работата си преди да сме прочели същинския доклад. И, и, и ясно е, или поне много малко хора могат да читат на португалски. Аз видях измененията, които са само на английски и това пак е странен начин на работа. Съгласен съм с това, че трябва все пак да действаме бързо, но все пак трябва да прочетем доклада. Ако правилно разбрах това, което каза госпожа Дълво, в измененията, между другото, се казва, че трябва да има максимум 40 съдии в общия съд. И междувременно трябва да бъдат добавени 19 референта. Това е чувствително увеличение. Аз не казвам, че не трябва да има такова увеличение, но трябва да съзнаваме какво предполага всичко това и най-вече колко ще ни струва, какви ще бъдат разходи. Е, трябва да занижим очакванията. Е, е, ние се надяваме делата да се решават по-бързо и общия съд да бъде по-ефективен, но Доколкото разбрах е, е, повечето от изказали се, е, трябва да има реформа, предложението е необходимо, но разбирам, че трябва да се ускори работата, но все пак ни трябва време, за да умислим нещата, да разработим становище на нашата комисия. Но първо трябва да имаме възможността да прочетем доклада. Председателят госпожа Ферара. Благодаря, господин председател. И аз е, съжалявам, че мога да се произнеса само по измененията, без да съм чула е, първо докладчика или да съм прочела доклада поне на английски. Така, е, така. Но, след като прочетох измененията, аз е, оценявам усилието за компромис, което е направил докладчика, да се отчитат нуждите на общия съд, е, да се скъсят сроковете, да се ускори взимането на решения, е, без да бъдат накърнени правата на страните все пак е, трябва да отчетем и економическите ограничения, пред които е изправен Европейския съюз. Съвета предлага да се отвои броя на съдиите. Според мен е, това е економически неосъществимо. За сметка на това обаче смятам, че предложението на докладчика, именно съдиите да се увеличат с 12 и да се увеличи броя на референтите, защото ние знаем, че референтите вършат основната част от работата, е, това всъщност е двигателя, който ускорява процеса на постановяване на решенията. Е, това е, предложение за увеличение на броя на съдиите и на референтите неминуемо ще улесни работата на е, общия съд, като се избегнат прекомерни разходи. По време на следваща дискусия, когато докладчикът ще присъства, сигурно ще можем по-задълбочено да обсъдим доклада. Благодаря. Председателя господин Звявка. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję także koleżankom. Благодаря, ви, колеги, за този информативен и интересен дебат. Съжалявам, че господин Пинто защото сега не влизаме в процедурата на второ четене, а процедурата започна още преди вакансията – Имахме спокойни разговори и всички, които участваха в реформата на Европейския съд, се срещнаха, направихме план за действие, направихме времеви графики и всички бяха съгласни. Не мога да повярвам, че през юли господин Пинто не знаеше какво ще се случва по, с изборите в календария не мога да разбера защо така се случва и е много жалко, че той отсъства в момента. Имаме тези изменения на английски и на португалски. Плановете ни бяха други. Всичко обаче се свежда до измененията. Имаме и, имаме и въведението, обяснителния меморандум, но текстът от господин Пинто не е променен вече цяла година. Той е против реформата и си остава противник на реформата. Той не е убеден от статистиката, не е убеден от данните, които подава съдът. Не бе убедени от разговорите с експертите. Така че реформата се случва не защото това е много интересна идея, това е необходимост. За това имаме нужда от тази реформа. Европейският съд е много важна институция – и ако се реформира тази организация, то тя трябва да се реформира дългосрочно, в дългосрочна перспектива, дълновидно. Да видим колко време ние се занимаваме с темата. Ето, госпожа, докладът на госпожа Тайс бе прият преди една година. Самото му изработване трае две години. Сега сме в нов мандат и отново се занимаваме с темата. През 2014 година ние гласувахме, не знаехме каква ще бъде позицията на съвета. Съветът тогава смяташе, че може би може да се премине към един вариант, където няма да има нужда от такова едно голямо увеличаване на броя на съдиите. И сега какво имаме? Имаме една радикална реформа по отношение на броя. Но това е проекто документ. Може и да го загърбем. Това е обаче огромна отговорност съдът в Люксембург трябва да функционира добре. Ако, ако загърбим този текст, кой ще поеме отговорността за нефункционирането на а, съда? А, освен това става дума и за разходи. Все повече са делата, има все повече налагани наказания, така че трябва да мислим за дългосрочната перспектива – не ние сме поставени до стената от съвета. Ние бяхме просто доста пасивни и да дискутираме, и не дискутирахме с съвета по време на е, процедурата на първо четене. И за това сме в тази ситуация сега. Госпожо Регнер, госпожо Ханибол, госпожо Делво, искам да подчертая още веднъж, Европейският парламент трябва да има възможност да представи своите становища. И ако не спазим срока, парламентът няма да може да влияе върху изхода на, на текста. Ние искаме да може да влияем. И така, лайт мотивът е да имаме една клауза за преразглеждане, която да покаже нуждата от реформата на съда. Това е хубава идея. Да имаме един анализ, да имаме контрол и тогава на базата на, тези, на, на тази информация да вземем решение балансът между мъжете и жените. Това е също нещо много важно, но много важно е и това, което ще кажа сега. Става дума за две степени на работа. Има неща, които свършихме миналия мандат. Сега ние говорим за броя на съдиите, но това не е всичко нещата са по-сложни. Нека кажем на парламента и на другите заинтересовани страни, нека да кажем, че много скоро съдът ще има нов председател. И много скоро очакванията и мерките, които съдът ще вземе след реформата, те вървят в посока на по-ефективна работа на съдиите. Не става дума и за референтите само. Те не, те не издават решения. Това го правят съдиите. Така че, мисля, съдът е един от стълбовете на Европейския съюз. Той не бива да се притиска. Той трябва да има достатъчни ресурси, за да функционира. И така обобщавам. Това, което имаме от, господин, от госпожа Дълво и господин Пинто. Това е нещо доста абстрактно и не мисля, че е много реалистично. Не смятам, че предложенията са добри. Трябва да помислим дали една марсианска концепция ще е по-добра. Нека сме реалистични. Този доклад бе използван от доклада за цел, за която той не е предназначен. Това не е първо четене, това е второ четене. Аз лично съм против отстраняването на някои изменения, именно аргументите за това, защо е необходима реформата. И съм съгласен с колегите, които казаха, че ситуацията е сложна, но че нямаме друга възможност за действие. Нека се споразумеем. за искане за анализ и за искане за баланс между мъжете и жените в съда. Благодаря ви. No, I, I speak... Не, моля, не съм ви дал думата, сбърках. Окей, мистер Андерсон. Господин Андерсон, всъщност, заповядайте. Благодаря. Питам се дали редът за избор на съдии съгласно изменение 15 няма да се отрази неблагоприятно върху независимостта на съда. И да се стигне до процес, който е политизиран. Не съм прочел доклада, тъй като, за съжаление, не владея португалски, макар много ми, да ми се искаше да мога да го прочета. Предполагам, че докладчика все пак се е замислил на този въпрос – и ми се иска да чуя какво мисли за независимостта на съда и как тя ще бъде повлияна от неговите предложения. Госпожа Делво, иска ми се да взема отношение към два въпроса, които са ми близки. Не като заместващ докладчик, а са ми близки лично, от гледна точка на личните ми интелектуални интереси. Е, аз е, много съм се занимавала е, с това досие като отговорник на, в групата на социалистите и демократите. Първият въпрос е за броя на референтите и броя на съдиите и съотношението между двете бройки. Това е въпрос, който много дълго сме обсъждаме. Аз лично съм убедена, че някои от споделяните тук идеи не са добри. Сега всеки съдия има трима помощници, трима референти. Очевидно тази система е дала добър резултат. Защото не бива да забравяме, че един съдия все пак трябва да прочете това, което му напишат референтите. Ако назначим повече референти, съдята може да се окаже в невъзможност вече да следи работата им. Питам се защо? Да прибягваме до такава мярка. Сега има производство за назначаване на съди. Най-напред се издигат кандидатури, след това се сформират национални комисии, кандидатите минават нещо като изпит, преди да може да се стигне по-напред в процедурата. Ако назначим повече референти, същата процедура трябва да бъде възприета и за референтите. Аз никога не съм била привърженик на идеята, именно по тези причини, да увеличим броя на референтите за всеки съдия. И второ, вълнуваме въпросът за функционирането на европейската правосъдна система. Сега имаме първоинстанционен съд, а ако не се лъжа от договора от Ница, имаме специализиран съд по трудовоправни спорове. На времето създадохме тези разклонения, защото първоинстанционният съд се оказа доста претоварен и оттам възникна идеята да бъде създаден специализиран съд, който да разтовари е, първо инстанционния съд. Впоследствие решихме специализирания съд е, да бъде закрит. Е, ако продължим да работим по досието, трябва да видим от следващата година дали ще продължи да съществува. Няма да продължи да съществува съда, който разглежда трудовоправни спорове на служителите на Съюза. За това стои въпросът имаме ли нужда от специализирани съдилища или трябва да имаме първоинстанционен съд, който да има специализирани отделения? Аз лично смятам, че идеята за специализирани отделения в пределите на първоинстанционния съд е по-добра, може би с увеличен брой съди. Има и случаи, има дела, които са изключително сложни от техническа гледна точка – делата за нелоялна конкуренция, делата за държавните помощи, те са все е, от компетентността на първоинстанционния съд. Е, съдията не трябва да бъде оценявана по това дали постановява голям брой е, решения годишно. Той трябва да бъде преценяван по качеството на работата му. И за това може би е по-добре да се мисли за специализирани отделения в пределите на първоинстанционния съд. Досетили сте се, че не споделям становището на докладчика, но се опитвам при първото си изказване просто да предам вярно съдържанието на измененията, които ме вълнуват. Благодаря. Цвевка. Господин Звявки. Дякую, пани Пшевенчонце. Я... Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам да отговоря на господин Андерсън. Той постави въпрос във връзка с изменение 15. Изменение 15 и неговото съдържание са в противоречие с договора – Европейският парламент не е институцията, която е, назначава или потвърждава назначенията на съдии. Трябва обаче да е, бъде привлечен в процедурата е, комитета по член 255. Парламентът изпраща свой представител в този комитет. Имам преди член 255 от договора за Европейския съюз. Така че изменение 15 противоречи на договора за Европейския съюз и трябва да бъде или отеглено, или отхвърлено. Председателят. Алези, рези, мадам. Госпожа Делва отново, извинете. Струва ми се, че всички групи вече се изказаха с изключение на групата на либералите и демократите, тъй като няма нито един нейн член, който да присъства на нашето заседание. Тъй, че общо взето позициите са ясни. Без е, да предогаждам възможните изменения, които биха внесли групите, имам усещането, че може би с изключение на един глас, Мнозинството е на мнение, че натовареността на първоинстанционния съд е, много е нараснала и там има нужда от увеличение на броя на съдиите. Е, има някои нюанси, някои смятат, е, че трябва да се придържаме към становището на съвета и да се опитаме да внесем изменения в този дух, за да гарантираме е, интересите на парламента, да кажем, равноправното участие на мъже и жени, е, наличието на клауза за преглед, която да позволи критичен анализ на функционирането на правосъдната ни система след увеличаването на броя на съдиите. Това са детайлите, които аз откроявам като важни. Е, знаем е, какви са датите за по-нататъчната работа и се надявам, че господин Марино и Пинто ще бъде тук на време, за да може да участва в по-нататъчната работа и да защитава позицията си. Председателят. Да, да, е, важно е да се знае какви са датите. Получил съм следната информация. По отношение на доклада, той ще бъде преведен на френски до 17 септември. Английският вариант ще излезе на 18 септември. Вариантите на другите езици ще бъдат готови до 23 септември. Измененията обаче трябва да бъдат внесени до 21 септември. Гласуването в комисията е насрочено за 13 октомври. А на пленарното заседание на, през октомври би трябвало също да има гласуване. We are working with Mr. Zwiewka. Питание до пана Господин че... Е, Благодаря, господин председател. Имам следния въпрос към вас. Ако помолим някои срокове да бъдат отложени, да кажем измененията да бъдат внасени до 23 септември на обяд, това ще бъде ли достатъчно, за да се осигури своевременният им превод – Е, да кажем, можем да проведем при това положение извънредно заседание на 8 октомври по време на първата октомврийска сесия в Страсбург? Или сме длъжни да се придържаме стриктно към графика, който вие изложихте? Председателят отговаря, според секретарията, такова отлагане на срока за измененията е възможно. Ще се опитаме да се придържаме към предложеното от господин Звиевка. Да, така предлагам ви да работим, изхождайки от а, презумцията, че 23 септември на обяд ще бъде срокът за внасене на измененията. Което ще наложи да проведем извънредно заседание на 8 октомври сутринта. На 8 октомври сутринта. Maybe, few comments uh, to what has been said. Може би няколко коментара по казаното. Госпожа Делво приключи дебата преди аз да мога да се обадя. Затова е, ще припомня, че според господин Звявка е, не сме е, се срещнали с съвета това е вярно. Аз междувременно имах среща с представители на председателството и ги попитах да ни изпратят позицията на съвета максимално бързо. Това обаче не е станало до този момент. И това да е една от причините, поради които сега работим в толкова сгъстени срокове. Разбирам, че Е, има стремеж е, работата по този доклад е, да се съгласува с това, което прави госпожа Тайн, да се добавя 12 бройки за съдии. Що се отнася до условията, госпожа Регнер предложи да възприемем позицията на съвета и след това да се занимаваме с въпроса дали е бил направен верният избор. Е, предложението на докладчика е точно в обратната посока. Е, при цялото ми уважение е, Имам разногласия с госпожа Делво, що се отнася до увеличаването на броя на референтите. Според мен точно обратното е. Това беше едно от достоинствата на доклада. Именно защото съществуват такива сложни дела, като тези за нелоялна конкуренция и по които е необходимо да се изяснява една изключително сложна и обемиста фактическа обстановка. това добре. Господин Калот иска да вземе думата. Е, мерси, мерси боку. Благодаря. Благодаря, господин председател. От името на Съда на Европейския съюз си позволявам да ви благодаря за подкрепата, която беше изразена от много членове на комисията по искане на Съда на Европейския съюз да получим необходимите подкрепления, за да работим както трябва. Искам само да си позволя да добавя нещо. Въпросът е важен и доста технически. Искам да уточня някои дребни подробности. Първо, е, говорим за позицията на съвета. Естествено, е, естествено, това е напълно естествено. Не забравяйте, е, че това не е позиция позиция на съвета, а искане по член 280 до парламента и до комисията. Това е размишление от страна на Съда на Европейския съюз, за да му се гарантират необходимите средства. Така че в момента вие е, мислите за бъдещето на Съда, а не на съвета. Освен това, е, непрекъснато се говори за отвояване на броя на съдиите. Не говорим изобщо за такова нещо. В момента има 28 е, съди в съда и 7 в съда на публичната служба. 35 съдии, които работят в два съда. Е, така че от 35 трябва да увеличим броя до 56. Но това трябва да стане поетапно е, в продължение на няколко години. 12 като 7 е, съдии към съда на публичната служба и е, до 2019 година останалия брой. Прекалено много ли е това? Не. И съда ви го каза от самото начало. Е, това далеч не е много. Предвид е, броя на делата. Вие знаете, че е, качеството на правораздаването не се определя само от броя на делата. Разбира се, процедурата, но и самото качество на правораздаването. Ние трябва спокойно да можем да гледаме сложни дела. Най-вече необходимото спокойствие следствие. Има важни дела в състави от по 5 съдии, а не системно от състави от по 3 съдии, както е сега. Нещо друго. Говорим за разноските. Разбира се, ние сме чувствителни. Говорим конкретно за 13 милиона и половина евро, които трябва да бъдат увелич... добавени към бюджета на съда до 2019 година. 20% е, повече спрямо предложението направено от 2011 така че това не е, е двойн, увеличен двойно размер, а увеличение само с 20%. Европейската комисия е, е, одобри това, съвета също го одобри, макар и в момент на затруднение. Важно е Европейския парламент да подкрепи това увеличение. Има и друга процедура, друга законодателна процедура. В момента се отклоняваме малко от нещата, но ако искам да се върна към позицията изразена от парламента, ако правилно ви разбирам, вие всъщност е, отказвате предложението на съвета и е, предизвиквате неуспех на реформата. Но реформата е необходима в момента по спешност. Сега е момента Европейския парламент да поеме своята отговорност, да заяви дали ще подкрепи Европейския съд е, дали е, ще е, му даде необходимата сила, за да се справи с работата си. Както каза господин Звев, при съответната реформа на процедурата, разбира се, че тя е необходима, Напълно сме съгласни да поведем е, дискусия с Европейския парламент, с съвета и с комисията. Въпросът, който беше повдигнат за представителството на жените сред течановете на институцията, е, е, разбира се, че след е, известно време трябва да преценим дали направеното е надлежно и защо доколко се приспособяваме. Моля ви, подкрепете Европейския съд. Европейския съд заслужава това. Председателят. Някой друг иска ли да се изкаже? Добре. Тъй като за момента никой не иска да вземе думата, можем да приключим работата си по този въпрос. Искам само да кажа, че ще е, проведем допълнително заседание на 8 октомври. Е, това е на 8 октомври ще се проведе извънредно заседание, а на 12 и 13 октомври ще се проведе редовното заседание на комисията. Благодаря ви за участието в настоящото заседание.